Колеги и колеги, бонжорно! Добър ден и от мен, колеги. Започваме гласуването. Знаете, че ни предстои сериозно гласуване. Става дума за институционални въпроси на парламента, за бюджета ще започнем с проект на бюджета на Европейския съюз за 2017 година. Двамата докладчици имат думата е, от името на парламента. Ще чуем господин Гей. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, две минути преди да